witam państwa bardzo serdecznie. Искам сърдечно да ви кажа добре дошли и да открия заседанието на комисията. Предстои ни всъщност много интересна работа. Всички трябва да сте получили вече проекта за дневен ред. Не виждам да има възражения или коментари, следователно го приемаме. Следващата точка е одобрение на протокола от заседанието от 23 юли. Ако няма бележки по този протокол, го одобряваме. Нека преминем в такъв случай до трет, към трета точка съобщения на председателя. Вие знаете, че заседанието се излъчва в интернет. Имаме и осигурен превод на 19 езици сутринта, а след обед към тях ще се добави и хърватския. Приканвам ви да одобрите графика на обикновените заседания на комисията за 2015 година. Той беше прият от координаторите. Те го обсъдиха, както може да се очаква. Ако погледнете този проекто график ще видите, че сме се съобразили с определени ограничения. Тези ограничения са ни наложени не по наше желание, но не мисля, че има кой знае какви възражения, така че нека одобрим календара. С това преминаваме към четвърта точка, първата съдържателна точка за днес. Нови храни. Водещата комисия е по околна среда. Много се радваме, че колегата господин Никълсън е докладчик. Той е докладчик от комисията ЕНВИ. Сигурно знаете, но все пак нека ви напомня, че доклада беше възложен на групата на социалистите и демократите господин Дачано, докладчик. Както ви казах, Комисията по околна среда обаче е водеща. Те решиха, че гласуването ще се проведе на 23 ноември. Това означава, че нашата комисия ще трябва да гласува становището. Гласуването е предвидено за 6 ноември. Не разполагаме с много време, А сега нека дадем думата на представителя на комисията, след което ще дам думата на докладчика. За съжаление обаче тя беше възпрепятствана, няма как да присъства днес, затова господин Декастро, един от координаторите ни, ще се изкаже от нейно име. Може би трябва да обясня, че самото предложение се основава на текста, който е съгласуван до сега. Помирителният комитет така или иначе не постигна споразумение на заседанието си на 28 март. Проблемната тема беше клонирането на животни. Затова тук е, сме се ограничили единствено до нови храни. Докато комисията работи по цялото предложение и текста от 2011 година. Сега нека дадем думата на комисията, генерална дирекция здравеопазване. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving us the opportunity to present the proposal. Благодаря ви за тази възможност да представя предложението. Вие съвсем правилно посочихте, че сегашният текст е резултат от процедурата до сега. Така или иначе окончателно споразумение няма заради клонирането на животните. Ние се водим от преговорите между парламента и съвета и целта ни е да опростим одобряването при новите храни. При действащото законодателство то е много тромаво и за заявителите, и за предприятията. Много е дълга процедурата за одобрение. Тя е на два етапа заявителите трябва да се обръщат към различни държави членки. Една държава членка трябва да направи оценка на риска, след това да прати оценката на всички останали държави членки, които да направят своя коментар и ако няма възражение, новата храна може да бъде одобрена, но в повечето случаи възражения има. За това въпросът се препращат към комисията, който пък го препраща към Европейски орган за безопасност на храните. Много дълга процедура, много осложнена и ние бихме искали да я опростим. Заявителя да се обръща пряко към комисията, а ЕОБХ да прави оценка на риска. Това е едно от основните подобрения – спрямо действащия регламент. Има още една промяна във връзка с третите страни. Знаете, че има селско-стопански продукти от трети страни, които се използват вече доста дълго време. Беше решено, че селско-стопанската продукция, която е била консумирана за дълъг период от време в третите страни, напълно безопасно. Не е обосновано при тези храни да има осложнена процедура, затова там също предвиждаме опростяване чрез уведомление, но сме предвидили и мрежа за безопасност. При каквото и да било съмнение, винаги можем да се обърнем към ЕОБХ. Това упростено уведомление е важно за третите страни, където одобрението се чака твърде дълго време, а храните трябва да са били консумирани около 25 години – Основната цел при това упростяване е регламентът да работи далеч по-ефикасно. Ние не сме правили допълнителна оценка на въздействието, но сме много благодарни, че парламентът извърши такава оценка. И всъщност така се защитава същината на предложението. Най-общо казано, това предложение улеснява иновациите. Процедурата е по-лесна, малките и средни предприятия могат да влязат на пазара, тъй като ние издаваме генеричното разрешение, разрешение веднага, докато при действащото законодателство има административни пречки. Издава се първоначално разрешение, то е разрешение за компанията, след това и други компании могат да влязат на пазара, ако докажат, че това, което предлагат е еквивалент. Докато сега ние издаваме генерично разрешение, което улеснява достъпа на пазара за малките компании, които просто нямат капацитета да извършват сами оценка на риска. Важно е да се подчертае, че от една страна улесняваме иновациите в Европейския съюз, но също така гарантираме и безопасността чрез оценката на риска на ЕОБХ. Нещо много важно. Храните от клонирани животни в бъдеще ще бъдат изключени от регламента. Казвам в бъдеще, тъй като Знаете, че сме представили отделно предложение за клонирането, съответно храните и техниката. Но това предложение не е прието. И докато не е прието, храните от клонирани животни ще бъдат част от обсега на този регламент. В противен случай ще имаме правен вакуум – за това бих предложил храните от клонирани животни да не бъдат изключени, просто да се каже, че храните от клонирани животни вече не попадат в приложното поле на действащия регламент. Това са основните елементи но аз разбира се съм готова да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Много благодаря. Сега нека дадем думата на колегите. Първо господин Декастро, заповядайте. Grazie. Grazie Presidente. Благодаря ви, господин председател. Колегата Дачано Сърбу е напълно съгласен с излизането на клонираните животни от този регламент, регламент за новите храни. Би трябвало да има за клонираните животни. Новите храни се третират различно, когато са от клонираните животни, но разбира се, трябва да се избегне правния вакуум. Опасността е, че ако приемем разпоредбата за новите храни, ще ни трябват отделни норми за клонираните животни. Така или иначе, Европейския парламент беше отхвърлил текста за клонираните животни, виждаме, че той отново е намерил своето място тук. Разбира се, комисията се води от становището на Европейския парламент. Трябва да ви напомня, че вие се произнесохте по хранителните съставки, добавки и всичко, което като нови храни е предмет на предложението. Госпожа Сърво няма как да присъства днес, за което се извинява, но тя настоява да се направи разграничение, да имаме ясно определение на новите храни, именно за да се избегнат всякакви правни проблеми. Докладчика е готов да работи заедно с комисията, за да се постигне тази цел. Накрая, държавите членки би трябвало да могат да се консултират с други държави членки или комисията, когато искат да установят дали вид нова храна попада в приложното поле на регламента. Благодаря. Благодаря, госпожа Заюза. Благодаря ви, господин председател. Предложението е нещо, което трябва да при, приветстваме, защото още 2008 година имахме предложението в съвета. Доста време мина от тогава. Хранително-вкусовата промишленост има нужда от този регламент. Наистина спорният момент тук се оказаха клонираните животни, затова и помирителният комитет през 2011 година не постигна окончателно споразумение – Добре е, че имаме по-централизирана процедура сега, която ще е далеч по-опростена. Това е съществено подобрение на действащия регламент. Има обаче и някои проблеми. Един от най-големите проблеми е свързан с определенията. Те са твърде общи, Казва се, че новите храни са тези, които не са били консумирани в ЕС в значителна степен преди влизането в сия на действащия регламент на 15 май 1997 година. Това е важно разграничение. Какво значи в значителна степен обаче? Комисията въвежда и някои категории които ще доведат до правна несигурност. Последният текст, който разполагаме е от юли. Там се въвеждат категории, които имахме и в миналия регламент. Това ми се струва разумно. Но правната несигурност според операторите идва от определението на наноматериалите – съответно и позоваването на регламента за етикетирането в това определение. Има и проблем свързан с насекомите. Говори се за опита с използването и консумацията на съответната храна в трета страна в продължение на 25 години – при насекомите някои са доста шокирани, но и това ще трябва да се разгледа. На трето място проблема с 9 месеца за новите храни и 6 месеца за храни от трети страни. Не знам дали тези срокове са твърде кратки, но това е допълнително бреме за Европейския орган за безопасността на храните, който и без друго е много натоварен. Може би девете месеца са добър срок, но това трябва да се обсъди с ЕОБХ. Добре е и те да изразят своето мнение, да обяснят дали могат да извършат проучванията за този срок. Това, което ме притеснява, е защитата на данните. Издават се генерични разрешения, те нямат срок, от друга страна имаме 5 годишна защита на данните. Тук би трябвало да има сравнимост. И всичко прието по член 4, 5 и 7 от регламента от 2007 година да бъде уредено и в новия регламент. Не бихме искали някои продукти да се разглеждат ексклюзивно и да се разписват преходни разпоредби за тях. Както ви казах, обаче като цяло предложението е добре дошло. Надявам се, че ще бъде прието. Благодаря ви много. и Благодаря за детайлните коментари и информация. Те са много важни. Господин Агню. Благодаря, господин председател. Естествено, говорим за темата нови храни. Това като че ли е заграбване на власт. Все повече власт и отговорност от европейските държави членки се вземат, за да се дадат на Европейската комисия. И това се прави под претекст, че всички ще спестим пари. Все така става британското правителство явно вече не може да решава какво става за ядене в Великобритания и какво не става за ядене там. Това ще се решава от някаква си комисия на европейско ниво. Всичко това е много, много безпокоително. Има и много е, възражения. Например, в Великобритания има възражения от културно естество срещу яденето на конско месо. Докато е, Европейският съюз ни предлага като гаранция етикетите, информацията на тях, поради което конското месо във Великобритания наскоро се продаваше като говеждо. Системата на Европейския съюз не функциониране. Е, системата на етикетиране се нарича HECUP и тя представлява голямо бреме за всички, които работят в индустрията. А до какво доведе конското месо да се представя за говеждо. Има проблеми с определенията. Говори се за първично производство. В този контекст на английски първично производство означава само от фотосинтеза, т.е. само от растения. А думата месо не се споменава в този регламент. Изобщо не се споменава, което означава. Което ще рече, че месото от тропически животни, крокодили, маймуни и други, то също има почитатели, изобщо не се урежда. Аз силно възразявам срещу подхода, който вие ни обрисувате и смятам, че британското правителство трябва да продължи да преценява какво ще едат британците. Благодаря ви. Ребека. Având în vedere că... Благодаря, господин председател. Като се има предвид, че новите храни, доста нов сектор на ниво Европейски съюз, както и в държавите членки, ми се струва, че се нуждаем от известен срок, в който да научим повече по тази тема, да съберем повече информация. Преди всичко трябва да се водим от интересите на потребителя. Имам въпрос към комисията. Как възнамерява комисията да гарантира правилното информиране на европейските граждани? Председателят, благодаря много, господин Ребега. И послушаю. Базо прошу. Voorzitter, данки вел. wel. <clears throat> Следващият оратор. Благодаря. Ако погледнете определенията в регламента, Редно е да се замислим какво ще стане с продуктите, произлизащи от разрешени или неразрешени нови храни. Те трябва ли също да бъдат подложени на процес на издаване на разрешение? А пък съставките са нещо съвсем различно от продуктите – и много интересно ще бъде да се разбере дали ще има отделна уредба и за съставките. Сега 25 години. Как стигнахте до този срок? Безопасна употреба в продължение на 25 години. Може ли цифрата да е и друга? Благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на комисията за работата и по това досие. Отбелязвам си внимателно новите предложения, чиято цел е опростяване на процедурите. Смятам обаче, и това бе казано от други колеги, е, необходимо е да се върнем на определенията. Те се нуждаят от прецизиране. Извън това, бих желала да поставя въпроса за клонираните животни. Комисията може да ни каже в какви срокове ще работи по тази нова уредба? Благодаря. Това бе госпожа Делай. Господин Лазо. Лазо. Благодаря, господин председател. Както е посочено е, в принципа за субсидиарност, държавите членки трябва да се подчиняват на решенията на Съюза. Ние не можем да се съгласим с това. Това, от което най-много се притесняваме за в бъдеще, е бъдещия трансатлантически пазар и вие го знаете. Какво ще стане с онези храни, които са разрешени на американския пазар, например от ГМО? Ако Европейският съюз включи трансатлантическата спогодба, Франция и другите държави членки няма да могат да се противопоставят. Нещо, което извънредно много ни безпокои. За това се и противопоставяме на тази уредба. Благодаря. Господин Феран, благодаря господин председател. Имам два въпроса и две бележки, които ще адресирам към комисията. Първи въпрос. Създава ли необходимото ниво на гаранция единственото разрешение. Освен това, каква прозрачност ще гарантира ЕОБХ по отношение на коментарите? Това, което ме притеснява е, че националните административни процедури ще бъдат премахнати. И второ, по отношение е, на трансатлантическия договор, е, бих казал като колегата Луазу, че трябва да бъдем много предпазливи, е, защото трябва да се има предвид, че тук има и съдебни решения, и съдебна практика, които се прилагат към различни продукти и може би на европейските органи ще се наложи да се съобразяват с тях. Благодаря. Госпожа Мой. Благодаря, господин председател. Като контрадокладчик по въпроса за новите храни изразявам съгласие, че се нуждаем от разграничение – в смисъл трябва да има различна уредба за новите храни и за клонираните, клонираните животни. Смятам, че двата проекта трябва да вървят заедно и да се обсъждат заедно. Затова трябва да изчакаме внасянето и на проекта за клонираните животни. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да кажа три неща. Първо, не смятам, че трябва да приемаме регламент за новите храни, освен ако не сме провели задълбочени разисквания с гражданите за това дали те искат или не искат да приемат новите храни на пазара. Може би не се нуждаем въобще от такава регламентация, ако гражданите не искат подобни храни. Второ, искам да засегна въпроса за научните доказателства, които ще се използват с цел разрешаване пускането на пазара на такива нови е, храни. Е, кой орган ще оценява научните е, доказателства? По отношение на храните, в които се използват наноматериали, имало ли е въобще някакъв дебат за тяхното отражение, за отражението им върху здравето, например? Имам предвид отражението на нанотехнологиите и другите изкуствени технологии. Възможно е някои храни да бъдат е, напълно съставени от изкуствени наноматериали. Питам се, дали е правен някакъв анализ на отражението върху здравето, както и на отражението върху околната среда? Благодаря. Е, господин Хауслинг. Мисля, че мога да се присъединя към много критични мнения, които бяха изказани, но по един въпрос ще се спра. Е, свали отпадането на клонирането. Слава Богу, вече този момент отпада. Е, той, да то присъства в друг доклад е, по принципни съображения. Но искам да обърна внимание на нещо друго. Определенията също съставляват проблем. Какво означава нова храна? Е, защото сегашното определение е твърде широко и неточно. И освен това, как, в какво се състои новостта, какви са критериите, по които тя се определя. По принцип това решава комисията по осмотрение. И още нещо внос от трети страни. Е, постига се споразумение по взаимно съгласие, добре позната форма ни още веднъж се подлага на проверка, след като всички държави отправят запитване към ЕФСА. Ако е така, е, мисля, че е, това не ни удовлетворява, защото трябва да правим проверка и в други страни и да знаем какво влиза на европейския пазар. Председателя, да, благодаря ви. Господин Глезус. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω по... Благодаря, господин председател. Ще започна с два примера. Първият е динята. Тя е от семейството на тиквичките. И ние сме решили да развием един от видовете, който сме превърнали в ядлива храна. Сега, поставя се въпросът за някакви нови храни от другаде, от трети страни на север и на юг се ядат различни неща. Например, в някои държави членки на Европейския съюз се ядат охлюви, а в други държави членки охлюви не се ядат. Тук също се предвижда да има някакъв срок. Храната е предпоставка за нашето физическо оцеляване. И за това не можем да игнорираме природата. Ние не стоим над нея. Нито сме извън нея, нито сме нещо отделно от нея. Ние сме част от природата, намираме се самата и сърцевина. Това е принципът, който трябва да ни ръководи. Можем да използваме физическите закони на природата, но не сме в състояние да ги променим. А на мен ми се струва, че човешката гордост тласка човека към това да си мисли, че може да създава някакви нови неща, като нови храни, например, просто е така. Следващият оратор. Благодаря. Още един допълващ въпрос. Първо не ми стана съвсем ясно. Аз изрично се изразих в полза на отпадането на клонираните храни. Сега един наивен въпрос. Е, е, ако влязат едновременно в сила е, два регламента, един е за клонирането месо и този, може би е наивен въпрос, ами, но мисля, че няма правна сигурност при това положение. Това първо. Второ, пак не ми стана ясно какво става с веществата или хранителните продукти, които вече са одобрени. Ще има преразглеждане и въобще как ще направим разграничение между нови и утвърдени храни. Ще припомня регламента РИЧ и начина по който се развиха там нещата. На пръв поглед всичко беше много на наред, но след това в практиката възникнаха огромни проблеми. Ще припомня лимонтоз от лимонената киселина и така нататък. Надявам се тук да не възникнат същите проблеми. И още две неща. Какви са очакванията на комисията? Колко време ще продължи процедурата по одобряване, сертифициране на нови храни и какво ще струва тя? Jeszcze zgłosiła się pani poseł Gosiewska. Pani poseł, bardzo proszę. Госпожа Гошевска. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Според мен в Европа и по света вече съществуват, ако мога така да се изразя, изкуствени храни. Мисля, че трябва да се храним максимално естествено. И за това трябва да сме свръхвнимателни при извършването на анализ на отражението на онези нови храни, които засягат човешкото здраве. Смятам, че самото понятие нова храна представлява най-голям проблем а, за нас, защото тук се говори за храни, които вече са всъщност стари. След това се поставя въпросът за наноматериалите, Пределно неясна е тяхната дефиниция. И това оставя отворена една задна вратичка, през която могат да нахлуят всевъзможни проблеми. Всъщност тук даваме много голяма свобода на преценка на самите предприятия. По отношение на пускането на нови храни на пазара, решението за това трябва да се реш... взема от държавите членки, а не от ЕЛБХ. Аз не знам дали е 100 на 100 ясно, дали регламентът за новите храни ще влезе в сила преди влизането в сила на регламента за клонираните животни и месото от тях. Значи, докато няма правила за клонираните животно, клонираните животни, няма срокове за приемането на проекта там, ще витаем в несигурност. Смятам, че трябва преди всичко да се ориентираме към безопасността на храните. В това отношение проектът на регламент не е достатъчно прецизен и ясен и не знам дали е сега момента да се обсъжда такъв проект. Благодаря. Мисля, че госпожа Мой отново иска думата. Благодаря. Искам да задам въпрос за така наречените буданически растения. Няма законодателство. Биоциди могат ли да бъдат използвани за заместители на храна или е, за други е, подобни цели? Тук има законодателство в държавите членки, обаче представете си в третите страни подобни храни могат да се използват, да кажем, за лекарства. Могат ли тогава те да бъдат разрешени и допуснати на пазара на Европейския съюз? Благодаря. Мисля, че всички, които искаха да се изкажат от залата, го направиха, поради което сега мога още веднъж да се обърна към представителя на комисията – за да отговори на въпросите, зададени от членовете на нашата комисия. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Уважаеми е, евродепутати, благодаря за въпросите и коментарите. Взехме ги, вземаме ги предвид. Ще е, вървя по теми определенията. Да, ние наистина не желаем да разширяваме приложното поле на сега действащия регламент. Така че определението, което бе прието в комитет, Комитета за помирение, е включено и в регламента. Да, може да се смята за твърде неясно и има възможност за по-голяма конкретност и да се включат определени категории с цел по-голяма правна сигурност. Намерението естествено не е да разширяваме приложното поле върху сега действието, действащия регламент. Както казах, целта е, е всъщност да очертае е, приложното поле на регламента, но не и да дава неясни опред, е, разпоредби какво значи нови храни в разбирането на Европейския съюз? Е, Това означава, че ако е в една държава членка има нова храна, тя се смята за нова във всички държави членки. Това не означава, че ние задължаваме народи с друга култура да я приемат тази храна. Напротив, ако има някаква такава храна в е, някоя от държавите членки, е, тя може гарантирано да се предлага на европейския пазар. Това означава, че тя може безопасно да се предлага там, защото е минала през съответни анализи и оценка на риска. Това не, не е свързано, това е свързано и с съдържанието на храните. И ние знаем, че и в момента има а, храни, които се консумират в едни държави членки, а не в други. Така че целта е тук да се гарантира безопасността на храните в целия Европейски съюз, без да се натрапват кулинарни навици на когото и да било. Що се отнася до наноматериала, тук трябва да препратя към регламента за етикетирането. Той в момента а, се актуализира в светлината на научното развитие. И ние бихме искали да имаме съгласувани определения, защото идеята за нанохрани е много специализирана, много научно ориентирана така че ние искаме да гарантираме, че това е храна, която ще минава задължително през оценка на риска. Тя не е първична храна. За това препращане към едно определение от хранителния сектор, което за нас е най-разумното решение. Искам обаче да ви уверя, че всяко всяка нанохрана, нанохрана, нова храна категорично ще бъде подлагана на оценка на риска. За сроковете. Сроковете, които са включени в предложението, са максималните. Идеята е да работи максимално ефективно. Сроковете бяха обсъдени с Европейския орган по безопасност на храните. Те те ги приемат. Ние трябва наистина да обсъдим въпроса и с държавите членки. Общо взето нещо, трябва да гарантираме е, доброто прилагане на системата. Държавите членки ще бъдат информирани за приложението. Освен това знаем, че те имат свои представители в Европейския орган, ЕОБХ. Така че тъй като там има мрежа от научни работници с държавите членки, ние имаме намерение да поддържаме прозрачност, да информираме националните органи и да гарантираме одобрението от държавите членки. В крайна сметка последното одобрение се дава от комисия така че процедурата като цяло е унифицирана. В началото казах, че е едно ново, е, важна новост е, е отношението към малките и средни предприятия, що се отнася до генеричните храни. Но когато има наистина новост от страна на фирма, която създава нова храна, тази фирма трябва да си възстанови поне до някъде инвестициите. И ако те докажат, че основните проучвания са основен момент от доказване на безопасността, то фирмата има в известен смисъл ексклюзивно право да пуска тази храна на пазара. Така че ще гарантираме, защото онези, които са въвели нови съставки, могат да из, извлекат полза от своите, своята разработка. Бих искала също така да благодаря за е, уточнението относно клонинга. Предложението за клонирането бе представено от комисията през декември. Е, прието е, много е вероятно предложенията да бъдат приети по-късно в регламента за новите храни. Така че до приемането на регламента за клонирането, храните, съдържащи клонирани елементи, ще е, се третират по същия начин. Отговарям на въпрос, който беше зададен от редица изказали се. Относно участието на държавите членки и връзката с САЩ, важно е да подчертаем, че няма взаимно признаване с трети страни. Всяка храна, която не се потребява в Европейския съюз, трябва да мине през процес на утвърждаване. Независимо дали се произвежда в трета страна и се изнася в Европейския съюз или се пуска като нова храна на европейския пазар от европейски ем, източник. Във всички случаи имаме процес на авторизация. И отново ще кажа, всяка нова храна, която включва, да речем, растения и е, насекоми, които не се консумират в Европейския съюз, попадат по тези разпоредби. Мисля, че отговорих на всички въпроси. И ако позволите една бележка а, е, относно гражданите по настоящия регламент, а, няма никакви критични бележки относно новите храни и тяхното съществуване. Критиките бяха а, свързани с а, обхвата, с начина на изготвяне на регламента, но всички заинтересовани страни приветстваха съществуването на процедура за одобряване на нови храни в Европейския съюз. Те обаче настояват за по-голям, по-ефективна процедура и всички ние сме заинтересовани да работим в консултация с държавите членки и продължаваме и консултациите с съвета и разбира се, което е много важно, и с вас. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря много бяха поставени редица важни въпроси. Дебата е, бе посветен на една много важна и от социална гледна точка тема. Но с радост изслушахме казаното от комисията относно изискванията към трети страни, е, етикетиране, е, лицензиране, сертифициране на храните и така нататък. Всичко, което е свързано с по-голяма сигурност и безопасност на е, храните и всичко свързано с здравеопазването и общественото здраве. Несъмнено това е тема, към която ни предстои да се връщаме. Ам, стана дума за това, че темата клониране няма да присъства в регламента. въпреки че това само по себе си е наистина е, много съвършено нов момент при храните. Сега, това, което е важно, становището трябва да бъде представено до 6 октомври. До 10 октомври имаме време за внасяне на изменение. На 5 или 6 ноември в комисията трябва, това предложение трябва да, да бъде прието и вече, както казах, комисията ЕНВИ, която е водеща, ще приеме текста на 24 ноември. Така че, както виждате, сроковете са съвсем конкретни. Ще помоля госпожа Декастро да се погрижи да колегите, е, колегата, която разработва и изготвя становището, е, да бъде своевременно информирана. С това изчерпваме тази тема от дневния ред. Благодаря на представителя на комисията и на всички вас. Следващата ни тема е нова стратегия на Европейския съюз за горите и сектора на горското стопанство. Им съобщение на комисията и тук ще чуем отново представяне от страна на комисията. Миналата година имаме, имаше съобщение на комисията за нова стратегия за горите в Европейския съюз. Целта е да бъде актуализирана стратегията, сега действащата стратегия от 1998 година и да има единен подход при стопанисването на горите и мерките свързани с горското стопанство. Всичко това има за цел да се подчертае многофункционалността на горите и да се гарантира устойчиво горско стопанство. Казвам Добре дошъл на господин Алдо Лонго от Генерална дирекция селско стопанство на Европейската комисия. Той ще ни представи съобщението. Мисля, че без бавене можем да му дадем думата. Но преди това позволете да кажа и още нещо. На последното заседание нашата комисия реши да изготвим становище по собствена инициатива по тази стратегия, с което бе натоварена госпожа Къстингер. Сега давам думата на представители на комисията, за да ни представи новата стратегия за горите. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни поканихте да представим това съобщение на комисията за горите. За нас това е стратегически документ, особено в светлината на политиката на регионално развитие, на която ще се върна в хода на моето представене. Горите покриват 40% от европейските Неопропойската територия. Те са много важен източник по отношение на природата, както и по отношение на заетостта. И въпреки, че това е от компетентността на държавите членки, има, се търси в тясна връзка между местната и националната политика в тази област. Наистина, държавите членки споделят общите идеи, общата загриженост за европейските гори и тяхното бъдеще. Още повече, е, че горите са важни в светлина на политиката на органите за местно съуправление и за развитието на, селско, на, на селските райони, и за климата и за екологията. Затова държавите членки смятат, че на европейските европейска стратегия за горите ще бъде важна за гарантиране на връзк, тясна връзка между националната политика в областта на горското стопанство и общностната политика в тази област. Поради тази причина комисията разработи тази нова стратегия, която има за цел да осигури по-добра връзка между местната политика в тази област и да позволи постигане на синергетичен ефект с други сфери, които имат от отношение към управлението на горите. Е, ние също е, ще представим текст за като опорни точки за развитието на националната политика в тази област. Както вече казахме, на сега действащата стратегия за горите е от в Европа от 1998 година. Тя спазва принципа на споделената отговорност и субсидиарност и очертава рамки за действия в тази област. И все пак възникна необходимост от от нова рамка, преди всичко заради отражението на развитието върху горите, както и социалното и политическо развитие, което, които имат отражение върху горите през последните години. И това са два примера за политика, които са много важни като се поставя особен акцент върху горите. Днес биомасата от горите съставлява близо 50% от възобновяемите енергоисточници в Европейския съюз. Над 10% от парниковите газове резултат на економическите дейности се поглъщат от горите. Както виждате, това е много важно. И така новата стратегия предвижда устойчиво управление на горите и многофункционалното ползване на горите, един принцип, който става все по-важен в светлината на все по-високите изисквания към горите и техни, изделията от тях, като да речем биомасата, като източник на енергия. Именно за това е, стратегията си залага средносрочни цели в рамките на Хоризонт 2020 като идеята е тук всички европейски гори да бъдат управлявани в духа на устойчивото развитие. И приноса на Европейския съюз ще бъде насочен в все по-голяма степен към намаляване изсичането на горите и устойчивото развитие. Така че трябва да се намери баланс между сегашната функция на горите да удовлетворяват потребностите и да имат своя принос в екосистемата. Освен това, новата стратегия ще ни позволи съответно участие и включване на горския сектор в, конкурент, в добра конкуренция с останалите видове е, производство. Очертани са Осем области. Първо да се допринесе за нуждите на обществото за развитие на селските райони, конкурентоспособност, околна среда, промени на климата. Това предполага съответни познания и съответни проучвания, за да бъде подобрена координацията и е, предоставянето на информация. Съвсем конкретно в светлината на Хоризонт 2020 и за да може да тази стратегия да има своето отражение върху политиката за устойчиво управление на горите, е необходимо да въведем от една страна обективни критерии които за устойчиво управление на горите, достатъчно амбициозни и ясни, за да се прилагат в във всички сфери и отново с акцент върху биомасата от горското стопанство в сферата на развитието на селските райони. Насърчава се, насърчават се мерките за устойчиво управление на горите, подкрепя се залесяването, така че да се прилагат по-съвременни техники в горското стопанство. Заедно с устойчивото развитие, това е особено важен момент в политиката на ресурсите на Европейската, на Европейския съюз. Трябва освен това да се, потърси, да се потърсят възможностите на нова а, закон, законодателна рамка. Ние смятаме, през, комисията смята през следващата година да се направи оценка на сега действащата рамка с цел да се направят изводи за развитието на селските райони. За организацията и координацията необходимо е да подобрим качеството на дебата в рамките на Европейския съд, настоящата структура на управление и а, да, в това отношение ние разчитаме на постоянния комитет по горско стопанство. Той ще играе за бъдеще важна роля по всички въпроси за гората както и за координацията в координацията за държавите членки. И все пак нуждаем се от подобрения, особено с цел определене на приноса ни в, в светлината на промените на климата и биоекономиката въпросите за, гора, за горското стопанство ще, остават, ще останат от особено важно значение. И така ще се обърне особено внимание на горските култури и на устойчивото развитие на горите. Затова в началото на 2015 година комисията ще изледне с конкретни предложения относно прилагането на новата стратегия с, с акцент върху приоритетите, по-добра координация и единно прилагане на критериите и да изготвяне на равносметка. То ще бъде направено нов преглед на постигнатото през 2018 година с цел да се разбере как действа стратегията. Виждате е, че предстои доста работа и в комисията, и в парламента. Смятаме да обърнем особено внимание на всички участници в дебата. Е, за като следим внимателно препоръките на парламента от ваша страна по този въпрос. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря ви. Благодаря на комисията. А сега давам думата на колегите. Госпожа Кьослингер. Благодаря, господин председател, и благодаря на представителя на комисията за направената презентация. Още през декември миналата година ние проведохме един, едно първо обсъждане на Европейската стратегия. Доклада, който ще бъде изготвен сега, не, не, не бе приключен през миналия мандат. Имахме много работа, изборите, по подготовка на изборите, така че сега ще продължим да работим по този въпрос в рамките на стратегията. Още през май е, имаме становище на Комитета на регионите, на ЕКОСОК, така че сега е на ход парламента. Мисля, че днес много ясно чухме от комисията колко важен е горския сектор а, за цяла Европа. Около 58% от използваната биомаса от комисията. 42% от енергоисточниците идват от горите, а това покрива като цяло 5% от търсенето на енергоисточници в Европа. Мисля, това показва колко важен сектор е горската политика. Това предполага също съответно разширяване на този сектор ние имаме идея за около 7% е, от търговските договори, които са свързани с е, горското стопанство. Около 3% от производството в Европа проистича от горския сектор. Това подчертава неговата важност. Мисля, че тук трябва да се опрем на субсидиарността, защото в държавите членки неща нещата състоят по много различен начин. Предвид различни климатични условия, други условия, но все пак се нуждаем от по-добро сътрудничество и по-добро използване на ресурсите на европейско ниво като едновременно с това не забравяме, че тук играят различни интереси. Е, мисля, че плана за действие в областта на горското стопанство заслужава адмирации. Почертахме го и декември миналата година. Регионалното значение на стопанисването на горите в крайна сметка се отчита подобаващо. Има и няколко доста противоречиви въпроси е, Една от тези точки е каскадното използване на дървесина. Тук Оценките са много различни. Мисля, че е важно да отчетем и ефективността на ресурсите, но моля ви, нека не се впускаме в идеологически битки. Тук опираме и до въпроса за собствеността при горите. Аз съм убедена, че правата на частните владелци на гори трябва да бъдат защитени. Третия въпрос е Европейска информационна система за гората. Вече някои институции изразиха съгласие. Да, това е важно. Искам да чуя от комисията сега доколко е обсъждан този въпрос, особено в светлината на финансирането. Мисля, че има смисъл от такава европейска система. И друг много важен момент са критериите за устойчиво управление и стопанисване на горито. Трябва да избегнем дублиране. Категорично. В много случаи някои дейности текат паралелно, има национални разпоредби, които се следят, които е, имат и общо европейско приложение, но критериите за устойчивост, както и показателите за тях, не са достатъчно изчистени в момента. Трудни са за разбиране. От друга страна и в Европейския Европейската комисия по горите също се обсъжда този въпрос. Нека не дублираме тяхната работа и не изготвяме излишен правен акт. Така че мисля, че комисията трябва сериозно да помисли за нови критерии. И още нещо. Вие споменахте конкретни срокове. Как смятате да действате? Мисли, чуваме, че комисията вече мисли за приложението. Може би ще ни кажете по-подробно как стоят. И малко да дръпна чергата към себе си е, е, в групата Инте имаме подгрупа за устойчиво развитие, промени на климата и така нататък. И имаме и подгрупа устойчиво управление на горите. Заповядайте при нас. С интерес очаквам вашите изказвания и бъдещото ни сътрудничество. Благодаря ви. Вие сте докладчик и за това не ви прекъснах, но ми се иска да кажа, че имаме 20 записали се за изказвания, затова моля ви бъдете по-кратки. Така или иначе е предвидено изслушване. По темата през месец ноември на 3 декември ще разгледаме проекто доклада на госпожа Кьослинг моля ви да се ограничите до конкретни въпроси. Ще имаме време и по-нататък. Моля ви, бъдете кратки. Госпожа Мюлер. Yes, yes, sorry. Sorry. Уважаеми госпожи и господа, благодаря. До сега гората не присъстваше в римските договори, тъй поради различните структури в Европа. Германия е страната с най-много гори в е, Европа. Имаме над 2 милиона частни горовладелци. За мен е изключително важно да запазим тази структура на частна собственост и да запазим и правото на самоопределение на горовладелците. Един критичен прочит на документа виждам, че става дума за планове за управление, за контрол и това ми намирисва на планова економика. Не мога да подкрепя това. Искам да запазим чрез мотивация и мобилизация частната собственост. За само по този начин ще запазим своята многообразна горска култура. Иначе устойчивото горско стопанство е, е въведено от Карл фон Карловиц преди преди 300 години и той казва, че бързата печалба съсипва благоденствието. Така че а, ако сега съществуващата база се използва, имаме много добра база, за да работим е, на практика добре, не само да издаваме документи. Важно е, освен това, да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 говорим за горите, трябва да имаме предвид, че тук има доста предизвикателства. Важна е гората, за да можем да оцелеем като човешки вид. Това е много по-голям въпрос от обичайното Горското стопанство и неговото управление обаче трябва да се е, ръководят най-вече на местно ниво, защото реалностите са местни. И в крайна сметка ние винаги трябва да изхождаме от този принцип. Например, в Швеция се смята, че хубавата гора е гората, която диша и която създава своя микроклимат. Трябва да кажа, че въздухът в тази гора мирише по особен начин. Гората е суровина. Това е първична суровина, която човек може да използва по устойчив начин. Имайте предвид, че горските молекули са тези, които са разпространени навсякъде и принципно гората може да се използва и за енергопроизводство, и за производство на хартия – това е много важна първична суровина. Кайм проблем. Казвам се Нойхел, но няма значение. Искам да отбележа две неща. Разбира се, има сфери, които могат да бъдат уредени на национално ниво, както и до сега. Има обаче и по отношение, особено по отношение на климата, все по-големи предизвикателства пред горите и валежи и е, температури и особено вредителите и заболяванията по, по горите, които ние можем да овладеем само заедно. Европейската горска стратегия трябва да се измерва с приноса, общия принос за горите. И много се радвам да прочета, че се говори за информационна система, да именно за събиране и предоставяне, широко предоставяне на информация. Искам също да включим въпроса за загубата на хранителни вещества в гората, особено в почвата. Е, това е тема, която също трябва да влезе в информационната система. Два въпроса. Първо, комисията отчита ли е, проблем с акутна липса на дървесина в Европа? защото дървото участва все по-активно в решаване на енергийни проблеми. Това първо. И второ, е, имате ли виждане относно новите горски системи, е, които не присъстват навсякъде, но са на лице? Ханс Гарсия. посел Гарсия, бързо. Yo creo que благодаря ви. Имаме цял набор от стратегии, които са свързани с политиката за горите в Европейския съюз, но това са кръпки. Те се опитват да прикрият факта, че в крайна сметка ние нямаме стратегия за горите, Имахме стратегията от 2000-та година, но трябва да кажа, че тя се оказа абсолютно противопоказна за горите и всички, които живеят в селски райони в близост до гори. Бяха наложени множество ограничения, хората не можеха да разработват своите стопанства и Принципно е ясно, че при използването на горите ние се водим и от екологичните фактори и географските, но така или иначе на нас ни трябва определен запас от дървесина. Необходимо е хората, които живеят в горските райони, да имат добър поминък. Това, което предложението ни дава, не е достатъчно. Държавите членки, а в моята страна регионите, са тези, които би трябвало да поемат своята отговорност. Имаме голям проблем и с горските пожари. Необходим ни е единен подход, но не можем да имаме една и съща политика за всички страни. Благодаря ви, господин Тарабела. Благодаря, благодаря за много ясното изложение по стратегията. Това е тема, която е свързана с множество въпроси, социални, екологични, енергийни, така е, когато говорим за горите, те са важни и в борбата с глобалното затопляне. Госпожа Кьосингер спомена и етостта в Европа. 3 милиона са ангажирани в горското стопанство. 3% от БВП се генерира от горите, 1 милиард на ден. Господин Лонго посочи, че има постоянен комитет за горите. Интересуваме дали се вземат под внимание всички интереси. Ние като че ли сме по средата на пътя, но трябва да имаме предвид и устойчивостта. Този сектор трябва да се развива ефикасно, необходими са стратегии на европейско ниво, но също и на местно ниво. Госпожа Мюлер говори за частните собственици в Германия. Трябва да кажа, че има и страни, в които управлението на горите е в своята по-голяма част публично, в Белгия, например, така че би трябвало да имаме предвид, че тази стратегия ще се развива временно. Освен това, искам да ви напомня, че днес имаме специален ден. Има и специална котия на площад Люксембург, в който наистина рекламираме своето горско стопанство и целите, свързани с него. Благодаря. Благодаря. Господин председател, също искам да благодаря на комисията за този доклад. Струва ми се, че горите в Европа са свързани с един парадокс. От една страна е лесно да бъдат експлуатирани, от друга страна обаче има и гори, които не могат да се използват поради трудните условия изнасяме суровина към Китай, а от друга страна Китай ни изпраща изработените от този материал мебели. Виждаме, че подхода на комисията в този случай не е подход на налагане на ограничения на сектора в името на устойчивостта. По-скоро имаме истинско стимулиране, насърчаване. Ако има отрасъл, в който трябва да инвестираме на европейско ниво, това са научните разработки за горите. Защото има трудности, има паразити, които не познаваме достатъчно добре. Нека съгласуваме научните си разработки по-добре. Господин Посел, благодаря ви, господин Агнил. Вижте, ние говорим за нова стратегия на ЕС за горите. Но в крайна сметка тук правомощията са най-вече на държавите членки и защо изобщо водим такава дискусия. Всъщност, преди 4 години членството ни в ФЕС се оказа голям проблем, защото си внесохме заболявания по горите – да не говорим, че глобалното затопляне е причинено от човека. Имаме и целите по Европа 2020, 20% от енергията до 2020 година да е от възобновяеми източници. Това е чудесно, но какво става? Как се постига това? Когато отглеждаме царевица е необходимо пет пъти повече енергия, отколкото за производството на електричество до 2020 година ще е необходимо да използваме цялата налична дървена маса, за да се отопляваме. Така ще се стигне до монокултурни стопанства в страни, където и без друго земеползването е много конкурентно, защото земята се използва и за земеделие, и за жилищно строителство. Не мисля, че това трябва да се разглежда на ниво Европейски съюз. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин Лонго за доклада и за подхода, особено за ударението върху устойчивостта и мултифункционалността на горите. Благодаря на колегите, които обърнаха внимание на два въпроса. На първо място обучението, координацията, която беше споменана. Ние имаме доста голямо разнообразие на горите в Европейския съюз и различни начини на тяхното използване – при средиземноморските гори е ясно, че в горския сектор много често има прекъсвания, сериозни проблеми, причинени, например, от засушаването, няма достатъчна хармонизация. Същевременно е необходимо наистина да, изпър... да извършваме образователна работа и да работим по различните сегменти на горското стопанство. Необходимо е да се работи и по преработката. След това научните разработки наистина би трябвало да се занимаем най-вече с болестите по дърветата. Има специфични болести, които са много опасни. Трябва да се види бързината, с която се разпространяват тези болести и паразити. Така че всичко, което е свързано с развитието, и иновациите, които ни дава нови възможности, трябва да бъде използвано. Благодаря, господин Макинтайр. Госпожа Макинтайр, благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на комисията, и на докладчика. Ясно е, че горите са много важна тема в цяла Европа. Но същевременно за Европейския съюз това е и предизвикателна тема, защото ние нямаме официални правомощия в тази област. От друга страна, доста от взетите решения имат своето пряко отражение върху горите – би трябвало на ниво Европейски съюз да прилагаме принципа за субсидиарността и да си дадем сметка, че не може да се прилагат едни и същи мерки към всички. В държавите членки има големи разлики. Нека има координиране, нека има обмен на информация. Това е чудесно. Нека има и по-добра координация на политиките за горите в рамките на самата Европейска комисия, за да се избегне дублирането, спорните приоритети и най-вече допълнителните разходи и натоварването на горския сектор. От почтата, която получавам, знам, че имаме много проблеми в това отношение. Сега накратко по паразитите по растенията, много е важно за мен стратегията за горите да ни помогне в борбата срещу паразитите, вредителите и болестите по горите. Също така трябва да поговорим и за изпълнението на регламента за дървесината – до 2015 година комисията трябва да направи оценка на прилагането и ефективността на този регламент. Така ни се каза. Какво означава обаче това до 2015 година? Благодаря, господин Глезус. Благодаря ви. Струва ми се, че ние обикновено говорим за горите от економическа гледна точка. Не бива да забравяме обаче, че има и друго измерение. Чрез фотосинтезата горите пречистват атмосферата, те са източник на кислород, затова те са богатство изобщо за човечеството, а не само за економиката. Да не говорим, че чрез горите се избягват наводненията, защото те са един вид гъба, която поема водата и след това я изпуска постепенно. Това е много важно, за да се избегне пък от друга страна ерозията на почвите. Проблемът, разбира се, е липсата на баланс. Защото трябва да си зададем въпроса не отдаваме ли твърде голямо значение на економическите ползи от горите? Нека не правим грешките от миналото. Доста говорихме за залесяването и презалесяването, но това не е магическо решение. Госпожа Изрично приветствам факта, че Европейския съюз се захвана сериозно с въпроса за горското е, стопанство, но е, Документът все още изисква работа. Като тръгнем в, из европейските гори от Финландия и Швеция до, дале, до най-южните страни, виждаме, че става дума за много различни условия и изисквания. А в стратегията много малко се говори за защитата на горите и много за економическото им използване. Не, че имам нещо против използването, не, но мисля, че прекаляваме с използването на горите. За това е необходимо да въведем общи европейски критерии за устойчиво използване. Няма да тръгнем от нула. Има различни видове сертифициране, сертификати. Няма защо да изнамираме те първа топлата вода в Европа. Има стандарти, на които да стъпим но на мен ми се струва, че парите са много малко. Ние в момента издаваме около 1 милиард евро за горското стопанство от всички държави членки срещу 40 милиарда в селското стопанство. Нуждаем се от средства, особено за изследователска дейност и за изпълнение. Какво означава една държава, една държава членка не използва горите си устойчиво? Какво може да направи Европейския съюз? Ръцете ни са вързани. Но понеже госпожа Мюлер говореше за планова економика, е, мога само да кажа, че в нашата федерална провинция 40% са държавна собственост е, и се стопанисват много добре. Така че да бъдем внимателни. Не само частното стопанисване е добро. Пани комисажу, бързо прошу. Господин Рейн. Благодаря, господин председател. Както знаем всички, в Европа не съществува обща политика по отношение на горите. Тук се прилага принципът на субсидиарност, както бе подчертано от госпожа Кеслингер и госпожа Мюлер. Същевременно знаем, че има стотици регламенти на Европейския съюз, които засягат горското дело. Поради това новата стратегия трябва да има за резултат по-добро управление на политиката, свързана с горите в Европейския съюз, отколкото в миналото. Трябва да нарасне координацията между различните аспекти на политиката, които имат отношение към горите. Това не означава да създаваме обща горска политика, а по-скоро да се отключи потенциала за устойчив економически ръст, който се крие в европейските гори. Имам какво да кажа по този въпрос, защото съм от страна 70% от, от чиято обща територия е покрита с гори. Необходими са по-конкретни действия, за да се стимулира използването на дървесината като екологосъобразен материал. Много колеги говориха за устойчивостта, но устойчивостта не трябва да задушава положителните възможности. Европа е една от малкото области в света, където горите се увеличават. И при положение, че горите се увеличават, няма нужда от задължителни правила за използване на биомасата. Комисията трябва да си даде необходимото време, за да обмисли този аспект. Каскадната логика ще противоречи е, на основните економически принципи и само ще натрупва нова бюрокрация върху стара бюрокрация. Аз Напълно подкрепям вместо този принцип ефикасното и устойчиво използване на горите и продуктите от тях, но допълнителната нормативна уредба може да доведе само до повече сложности и бюрокрация, без никой да се ползва от тях. Благодаря. Благодаря, господин председател. Колежката Мюллер говореше за Карловица, който през 1713 година за първи път поставя в писмен вид тази тема. Е, така че е, трябва да кажа, че нашите е, горски стопанства и горски стопани е, полагат грижи за гората, но е, мисля, че не бива да се вмесваме прекалено много по политическа линия. Моите деди и прадеди са стопанисвали един хектар гора. Е, без намесата на Европа тя е в прекрасно състояние. Горското стопанство е национална е, компетентност. Ако държавите имат проблеми, нека да получат помощ за разрешаването й. Е. Писнало ми е от стратегии, не, стратегия 2020 в комунистическите, в соцстраните страните имаше 5 годишни стратегии или планове. Всичко това произвежда бумащина и в крайна сметка сечем гори, вместо да ги подпомагаме моята молба е да не се намесваме. Знаем, че намесили се политиката в подобни процеси, резултата е бюрокрация, а не екология и грижа за нея. Пани Почте, мисля, че можем спасеровать по леше. Благодаря. Мисля, че най-хубавото на нашите гори е, че можем да идем да се разходим в тях. Госпожа Сенра. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че всякаква стратегия за горите по необходимост трябва да гарантира тяхната многофункционална роля социална, екологична, економическа, но и ролята им за свободното време. Всъщност, всичко, което правим в горите, трябва да води до допълнителен доход за нашите дребни земеделци и горовладелци. Освен това, има разлика между някои основни понятия. В Галиция, откъдето съм аз, ние пазим горите, защото те са общо притежание. Не бива да допускаме обезлесяване с цел създаване на нови земеделски земи. Това е проблем, с който отдавна се борим в Галиция. Освен това не трябва да използваме химически продукти в горските райони, тъй като така замърсяваме водните потоци и естествените местообитания на животните и растенията. Благодаря, господин Лазо. Благодаря, господин председател. Като френски депутати ние искаме да отстояваме интересите на, национ... на нашата национална индустрия. Ние страдаме от конкуренцията на азиатските страни и най-вече на Китай. Както, както каза друг колега, ние изпращаме суровини в Китай и те ни ги връщат по-скъпи, макар и преработени като се намалява гората, се покачват цените. А китайският апетит расте е, необходимо, е, по необходимост непрекъснато. Те нямат дъпи бук и непрекъснато расте апетитът им за износ от наша страна. Би трябвало да се пази това, което остава от горите. Китайците просто купуват нашата дървесина и я преработват, след което ни връщат паркет. Нещо друго, което не трябва да пропускаме, е съществуващия протекционизъм на границите на Азия. Китай плаш, е, облака с 8% е, данък е, дървесината и с различни други ставки и продуктите от дървесина до 100% за мебелите. Следователно, ние губим гората си. Франция продава повече дървесина, отколкото продукти от нея и за това мисля, че Европейският съюз не ни защитава достатъчно интересите. Ние като привърженици на суверенитета на държавите членки бихме желали да се даде възможност те самите да защитават интересите на своята промишленост. Благодаря. Господин Ериксон. Е, е е, Благодаря. Дискутирар скоксбрук и скоксполитик в Франция. Намирам чуд... за чудесно, че обсъждаме въпроса за горското стопанство и политиката в тази област, но нека да припомня нещо на комисията. Горското стопанство в Швеция и Финландия в сравнение с отглеждането на коркови дървета в Португалия или маслинови дърв... насъждения в Гърция, разкрива колко различни са нещата. Трябва да бъдем внимателни, когато говорим за общата политика. Всички държави имат своята особеност. Трябва да създадем еднаква изходна база но нека не забравяме, че говорим и за защита на биоразнообразието. Несъмнено можем да направим много повече неща в общ порядък е, и така нататък. Но, като говорим за е, е, енергетика, мисля, че комисията и Европейския съюз могат да насърджат използването, ефективното използване на биомаса като енергоисточник. Има страни с най-добри практики в тази област. След това преработващата промишленост. Е, много работни места са свързани с дървопреработването. Тук можем да заложим, да създадем нови работни места, без това да става за на меркантилни принципи както казаха и други колеги. Председателят благодаря господин Дорфман. Äh, Благодаря. Според мен е, е уместно да помислим за бъдещето на горския сектор в Европа. Е, горите покриват голяма част от европейския континент и имат различни функции, несъмнено и за е, почивка и отдих на хората, но нека не забравяме и въпроса за собствеността както каза и госпожа Къстинген, Къстингер, да не нарушаваме правата на собствениците. Така че собственика трябва да може да реши какво ще става с неговата гора. Това, което всъщност исках да кажа, бе да се спра на устойчивостта. Аз съм от планинска област с много гори. Не винаги е лесно да се използват, оползотворяват и стопанисват горите. Големия проблем за устойчивостта е прекаленото използване на горите. Напротив, е, нямаме достатъчно сеч. Така че мисля да се помисли за економически, да райони в економическо неблагоизгодно, неблагоприятно положение също трябва да се подпомогнат. Не разбра господин Хойслинг за сертифицирането тези организации е, струват доста пари. Не дейте, моля ви, да говорим за сертифициране. Е, всички плащат, е, така че има още отдавна съществуващи системи за устойчиво стопанисване, хайде да не караме тези, които работят по този начин, пак да се сертифицират и пак да плащат пари. Благодаря, господин Лопер. Благодаря, господин председател. Мисля, че този въпрос е с голямо значение. Не за отделните региони или страни, а за целия Европейски съюз. Мисля, че съвсем основателно и е, да не се опитваме да приемем нова стратегия прекалено бързо, най-напред да я обсъдим добре. Трябва да се стремим към това една подобна стратегия да е максимално полезна. Не е редно да остава тя само купчина хартия. Мисля, че тук трябва да отбележим един важен аспект. Различните начини на употреба на горите. Те изискват да се намерят възможно най-добрите решения, които удовлетворяват и собствениците, и потребителите на горите. Тук се преплитат различни интереси, както и различни конфликти. Може би би било добре комисията да извърши анализ на положението в различни държави членки и да предложи адаптирани решения, тъй като някои държави членки допускат много либерално ползване на горите, а други са много консервативни. Добре е да имаме поглед върху общата картина. Председателят, благодаря. Господин Богович. Хвала за беседо. Е, занимива тема. Госдар. Благодаря. Темата е много интересна. В Словения горите заемат около 60% от сухоземната ни площ. 36% от зоните по Натура 2000 се падат на гори. Ние извършваме добив в размер на около 2 трети от годишния приръст има един специфичен проблем при нас. Горите настъпват към градовете. И това създава а, доста а, интересни проблеми. Например, мечките идват все по-близо до нас. А, това обаче не е най-големия проблем. Най-големия ни проблем е, че дърводобивът е на прага на пълния фалит. А, проблемът ни не е, че дървесината ни отива в Китай, а в това, че Австрия и Италия купуват цялата дървесина. Смятам, че по тази причина стратегията трябва да се разглеждат проблемите и на други сектори, например дървопреработката. Ако дървопреработката банкротира, това означава, че нямате клиенти за дървесината и продуктите от нея и хората, които са се занимавали е, с този сектор, остават без никакви средства. Също така, би трябвало да направим така, че дървесината да присъства повече в живота ни, в строителството, например, а не само да я горим. Е, струва ми се, че стратегията в това отношение е непълна. Мисля, че подкрепа от Европейския съюз трябва да се окаже не само за самото развитие на горите и тяхното запазване, но и за дървопреработката. Благодаря госпожа Шраер. Благодаря господин председател холандския парламент имаше един забележителен дебат за горите и дърводобива, както и за марката на Европейския съюз. Хората очакват от съюза да даде гаранции за устойчивост и да изисква поставянето на знак за качество. Хубаво е да се говори за сертификация. Нека не забравяме, че говорим за мощен сектор. Мисля, че е много подходящ е, този е, случай е, да изискваме поставянето на европейски знака за качество върху продуктите. Би трябвало да откроим качеството на продуктите от нашата дървесина. Трябва да се знае, че тя е качествена. До сега много не сме чули по този въпрос. Благодаря, благодаря и че спазихте ограничението от две минути. Господин Мело. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че макар в съобщението да се говори за економическото значение на горите, не се третира достатъчно значението и отражението на различните болести и паразити и отражението им върху сектора. В Португалия има голяма гора Ние имаме най-различни нови вредители. Например, един вид пчела, която уврежда кестените. Всъщност, това са болести и вредители, които водят до големи последици. И някак собствениците остават безучастни, защото не виждат какъв е смисълът да използват горите си. Преди в гората имаше економическа дейност. Имаше пряко стопанско използване на горите. Сега много от горите са просто изоставени. Втори аспект – пожарите. За тях не сме говорили достатъчно в Португалия – всяка година много пожарникари загиват в борба с горските пожари. В южната част на Европа това е огромен проблем. Отделна глава трябва да бъде посветена на горските пожари, тъй като е, те унищожават е, природното наследство в Южна Европа и освен това има един допълнителен проблем в резултат на пожарите. Автохтонните видове се заместват е, с чужди е, витове, които са много агресивни, а не дават качествена дървесина. си stimați колеги, ще им toți... Следващият колега. Благодаря, господин председател, драги колеги. Знаете, че Държавите членки играят много важна роля в използването на възможностите, които ще предложи новата стратегия за горите. Според мен тази стратегия трябва да е с общо европейска приложимост и да е съобразена с спецификите на горите. Една от целите на стратегията е комисията и държавите членки да извършат оценка – на ефекта от горската политика и да повишат този ефект. Знаем, че през 2007-2013 година бяха отпуснати средства за горите, но те не бяха оползотворени максимално. Затова в периода до 2020 година тук трябва да внесем подобрение. Искам да попитам комисията как възнамерява да постигне това и разчита ли на по-широко сътрудничество с държавите членки, които финансово и стратегически да подкрепят тези мерки. Председателят, благодаря. Позволете ми да се включа с един коментар. Частното притежание на горите е нещо свещено ли Не знам. Тук трябва да помисля малко по-задълбочено. Частната собственост върху горите е нещо хубаво ли или нещо лошо? Може би сега да изслушаме комисията. Чухме много въпроси, много съображения и е добре тя да вземе отношение. Може би ще трябва да посветим и друго заседание на този въпрос, защото се оказа, че интересът е голям. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на вас, госпожи и господа депутати, за богатите ви изказвания, извънредно съдържателни. Разбира се, те ще дадат повод за много задълбочен размисъл. Най-напред, госпожо Кешлингер, мога да ви кажа, че комисията е готова да внесе всяко необходимо прецизиране в светлината на проведения дебат. Господин председателю, не съм в състояние да отговоря на всички зададени въпроси днес. За това ще се огранича с това да взема отношение към някои повтарящи се елементи. Най-напред, има ли компетентност Европейският съюз по отношение на стратегията за горите или не? Ние не се опитваме тук да се кичим с компетенции, които не са ни дадени от договора. Ни най-малко. Опитваме се единствено да създадем нещо като платформа за обмен която ще ни позволи по-добре да координираме различните европейски политики, които имат отношение към горите. Тоест, тук ще осигурим и необходимото взаимодействие с националните политики. Това е единствената цел на нашето съобщение. Никакво намерение нямаме да създаваме нови параметри, да създаваме нова система, която би била несъвместима с потребностите на отрасъла. Също така искам да се спра на това, което бе казано за необходимостта от създаване на критерии или показатели. Започнали сме да работим вече в това отношение, като се опитваме на основата на вече съществуващите показатели и с помощта на европейските експерти да преценим дали може това, което съществува да се усъвършенства, за да се действа по-качествено или различно, ако е необходимо. Но ние абсолютно ще се съобразим с субсидиарността, изискванията и потребностите на бранша системата за информация за горите. Ние направихме подготвителна платформа, извършихме подготвителна работа на основата на предложение от вашия парламент. И изследователите ни работят в тази посока. Мога да ви кажа само, че се работи. И с това ще се огранича. След това Ако не се лъжа, господин Дес каза много, нещо много уместно. Той говори за устойчивото управление на горите, припомняйки Карлович, бащата на идеята. Именно в светлината на тези идеи е изготвено нашето съобщение и смятаме, че в тази посока трябва да върви и дискусията. Също така голям брой представители поставиха въпроса за научните изследвания и го поставиха с безпокойство. Ние сме на мнение, че за такива изследвания разполагаме с много съществен инструмент – Хоризонт 2020. В Хоризонт 2020 съществува цял спектър от възможности за извършване на проучвания във връзка с горското дело. Има, разбира се, и други инструменти. Разполагаме с система за разпространение на новаторските идеи, която според мен също ще ни позволи да реагираме на безпокойствата, изразени от вас по време на днешното разискване. Аналогично, припомням ви, ситуацията с финансовите средства. Това съобщение не е свързано с някакви специфични финансови средства. Не е и необходимо. В други области на политиката обаче са предвидени общностни средства в немалък размер, които ще допринесат за решаване на проблемите поставени от вас. Съвсем правилно е, че Проблемите на горите трябва да се вземат предвид и в политиката на местно и на регионално равнище. Обърнете се към политиката за развитие на селските райони. Тя също бе разработена сред задълбочени разговори с държавите членки. По линия на тази политика има доста мерки, които могат да бъдат финансирани включително в областта на горското дело. И може и да се види какво ни очаква в бъдеще като дейност по отношение на регионите, на държавите членки, ще, те ще осъзнават все повече значението на горското дело и на нашата стратегия. Но това, което искам още веднъж да подчертая е, че ако ви безпокоят средствата за научни изследвания, такива ще има достатъчно по линия на Хоризонт 2020. Председателят, благодаря много за вашите отговори. Искам само да ви кажа, че на 5 ноември има изслушване. На 3 декември ще разискваме проекта на доклад. Изготвен е график, така че ние ще се връщаме неколкократно към тази тема. И аз смятам, че горите са част от заобикалящата ни природа, а те имат връзка и с, природа, с темата, която обсъдихме преди тази за новите храни. Господин Белдер. Ja, dank u. Nee, eh, meneer de voorzitter, ik was al erg vlug. Ik, zat, ik stak mijn kaart voor het komende debat. Dus u... Благодаря ви. Всъщност аз исках да взема отношение и по следващия дебат. Już, pan zabrał głos. Oczywiście żart. Вие вече взехте думата. Сега нека преминем към нелоялните търговски практики в веригата за хранителни доставки между предприятията. Имаме съобщението от комисията. Необходимо е да се разгледат отношенията по цялата верига и да се осигурят равни условия. Предполагам, че мога да дам думата веднага на представителя на комисията. Имайте предвид, че трябва да приключим работата по тази точка до 11.30. Не може всички да се изкажат, тъй като имаме и заседание на координаторите. Комисията, благодаря ви, господин председател. Много ми е приятно, че толкова много колеги искат да вземат думата, но така или иначе тук е предвиден дебат. Накратко ще представя съобщението на комисията относно борбата с нелояните търговски практики. Чудесно е, че вашата комисия проявява интерес, защото знаем, че първичното производство е много важно за цялата хранителна верига. И тук Отношенията между предприятията са съществени, за да не страда никой от нелояните търговски практики. Съобщението ни беше прието през юли. Очертават се различните проблеми и възможностите за решения. Темата е сложна, както знаете. Заинтересованите групи със сигурност имат своето мнение за това как да се подходи към проблема, но така или иначе ние изпълняваме обещанието си да изготвим съобщение за съществуващата ситуация и да се очертаят възможните насоки за в бъдеще. Преди да премина към съдържанието, трябва да уточня – че съобщението е насочено към всички участници. Участниците на пазара, също така правителствените представители, доброволните участници в веригата за хранителни доставки. Обхванали сме всички, за да стигнем до добро решение. Съобщението има три части. Първо се разглежда инициативата за веригата за доставки, след това добрите практики в Европейския съюз и на трето място, но не и по важност, изпълнението на нормите на национално ниво. Инициативата за веригата за доставки е много важна. Комисията отчита важността и това наистина е отправната точка. И е много важно инициативата да получи подкрепа. Знаем, че вече много от крупните участници на пазара се е подкрепили, но искаме да обхванем и по-малките. В комисията си даваме сметка, че е, парламента и по-конкретно вашата комисия вижда някои слабости в хранителната верига за доставки. Затова и не всички парламентаристи подкрепиха инициативата, не защото не искат да се намери решение – Просто не се смята, че рамката е достатъчно ефикасна и че може да бъде изпълнена независимо. Ние сме се опитали да разгледаме проблемите, свързани с правоприлагането. На първо място е ясно, че европейските принципи трябва да се налагат по-разширено, да има един набор от минимални задължителни принципи – и е необходимо в целия Европейски съюз темата да се разбира по-добре. Знаете, че имаше най-различни скандали неотдавна, за това, и тези принципи трябва да се подкрепят на европейско ниво. На второ място, допитването до заинтересованите групи показа, че големия проблем е правоприлагането. Затова и тук са предвидени възпиращи мерки – от една страна се разчита на страха, но така или иначе трябва да се търси ефективност. Доброволната инициатива не може да стигне максимално далеч. Необходимо е държавите членки да разгледат своите системи за правоприлагане, да направят оценка на въведените механизми – по-конкретно, ние наблягаме на необходимостта от поверителна информация, която да се запазва за компаниите. Тук има доста оплаквания и на второ място възможностите за независими разследвания. Важни са и санкциите, за да имаме ефективен изцяло работещ механизъм в държавите членки. С Селските стопани не са достатъчно обхванати от съществуващия механизъм и е добре да се направи нещо в това отношение. Какво предстои? Комисията няма да седи бездейна, със сигурност ние сме предвидили своите действия за следващите няколко месеца, независимо проучване, например, както и анализ на практиките в държавите членки. В края на 2015 година ще ви представим своята оценка на съществуващата ситуация с предложения за реакция. Благодаря ви. Много ви благодаря. Моето предложение към вас, дами и господа, е следното. 15 колеги искат думата. Имате по една минута за задаване на въпрос или за своето изказване. Дебатът може да продължи и в бъдеще. Ясно е, че темата е извънредно важна. След като зададете въпросите си, представителят на комисията ще даде отговор. Но, както казах, темата ще бъде разгледана и в бъдеще. Сега нямаме много време, опитваме се, разбира се, да направим всичко по силите си. Господин Белдър, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Първичните производители са най-слабата брънка във веригата на доставки. Връщаме се към ноември 2011 година, когато говорихме за добрите практики, но ето тогава минаха три години и ние не сме напреднали кой знае колко. Валдезо предяви иски. Това е сериозен скандал. Виждаме, че са заведени дела, но за да се придвижат на системата са и необходими три години. Освен това се търси най-удобния съд. Обикновено се предпочитат страните, които са най-бедни. Те често се оказват паравани и много удобни при избора на съд. Не трябва ли да имаме минимални норми за целия Европейски съюз? Госпожа Гарсия. Предложението на Европейската комисия ми се струва доста слабо. Тук се правят различни очертавания на възможните решения, имаме някои интересни идеи, но принципно бих призовала комисията да не се подава на натиска на държавите членки. Необходима ни е контролна агенция с необходимите инструменти, така че наистина в отрасъла да се развиват добрите практики. Струва ми се, че испанският пример е много добър. Ние имаме добре разработени инструменти и те ни помагат да се справим и с сегашната руска криза. Благодаря. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря ви, господин председател. Не се изказах по другите две точки, защото исках да говоря по-дълго от една минута по тази точка. Приемам предложението ви, господин председател, да организираме по-подробен дебат. Настоявам на това, защото комисията просто не ни приема достатъчно сериозно. Нека кажа на комисията, че ние поемаме своята отговорност, защото темата е важна за фермерите и устойчивостта на цялата верига за хранителни доставки. Може би комисията ще отговори на моя въпрос по-късно. Интересуваме как вие ще направите своята оценка и как ще направите така, че нормите да се изпълняват, защото вие предлагате доброволна инициатива, тя не е правно обвързваща. И още един коментар, който написах и на господин Юнкер, и вие трябва да го направите. Необходима е отговорността за хранителната верига да се включи в портфейла от отговорности на комисаря по земеделието. Моля да ме подкрепите всички. Господин Декастро, благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък. Темата за нелояните търговски практики е нещо много важно. И тя трябва да се разгледа достатъчно сериозно. Както и госпожа Магинес, така и аз писах до господин Юнкер. Наистина е необходимо да изготви, може би, становище по собствена инициатива по този въпрос, защото има големи проблеми, изкривяване на конкуренцията в хранителната верига, закъснения при плащанията, има проблеми при дистрибуцията. Всъщност в, на някои компании им се заплаща в рамките на 30 дни, докато на други компании в други държави членки им се заплаща едва 200 дни по-късно. Благодаря, господин Дантан. Господин председател, интересно е съобщението на комисията. Това, което не се уточнява е как начина на големите в тази верига определя цените за потребителя. Потребителя може да бъде принципно човек който е заед в хранително-вкусовата промишленост. Струва ми се, че ние убиваме маките и средни предприятия, предприятията, които не могат да се делокализират и ние плащаме цени, които ги оточнява някой друг. Това е предизвикателството. ОСП трябваше да увеличи властта на производителите, но ще ви напомня какво каза господин Декастро за това колко дълго трябва да се чака преди да получиш заплащането си като производител. Струва ми се, че е необходимо чрез доклад да търсим диалог с комисията. И би трябвало да изготвим становище по собствена инициатива под това съобщение, защото въпросът е много важен за цялата европейска економика. Благодаря, госпожа Кьостингер. Благодаря, Михаил. Ще се върна към казаното от Мишел. През 2010 година вече имахме и бяхме гласували е, становище по собствена инициатива от парламента. Нищо не се промени. Мисля, че е, тук комисията не прави достатъчно и Особено пазарната власт на големите магазини е много важна. Е, не е сега момента, но в Австрия една верига предлага за мляко на цена 49 цента. Мисля, че това е наистина неприемливо. Мисля, че, както каза и госпожа Магинес, трябва да вземем нещата в свои ръце и да кажем ясно на големите концерни къде им е мясното. Благодаря, господин Богович. Благодаря ви. Фермерите и малките производители наистина са най-слабата брънка във веригата. Много от тях дори не успяват да оцелеят економически заради нелоялните търговски практики. Трябват ни много по-строги норми, отколкото един доброволен кодекс за поведение. В Словения имаме сходни проблеми. Трябва да кажа, че е много трудно те да бъдат разрешени. Освен това, литър мляко се оказва по-ефтин от литър вода. Да не говорим за закъсненията при плащанията за производителите и всичко останало. Проблемът е много по-голям, отколкото природните бедствия и военните конфликти. Благодаря, госпожа Сендра. Благодаря ви. На първо място исках да посоча, че предложението за доброволни добри практики е всъщност опит на комисията да прикрие факта, че най-големите играчи се облагодетелстват най-много – Това са практики, които налагат на всички определени цени, от които не може да се избяга. Ние държим на прозрачността, за това нека на етикетите да е отразена цената, която се плаща на производителя. Така ще избегнем пазарния дъмпинг. Благодаря, господин Ферон. Благодаря ви, господин председател. Миналия уикенд във Франция, в Бретан, фермерите бяха толкова недоволни, че разрушиха две сгради. Нима те един ден в крайна сметка ще изчезнат от Франция. Те стават жертви на тази либерална политика. Да не говорим за руското ембарго, което се оказва абсолютно безполезно. Искам да задам на комисията следния въпрос. Какво могат да направят френските производители на плодове и зеленчуци, като се сравняват с испанската конкуренция? Какво могат да направят, като се има предвид, че имаме командировани работници от Германия, на които се плаща една четвърт от това, което се плаща на френските. Какво се прави също така за практиките срещу намаляването на цените. Благодаря. Следващия колега, благодаря ви, господин председател. Темата е изключително важна, особено за страни като моята Литва, където Не може да се разчита много на солидарността. Междините звена по тази верига диктуват цените. Необходимо е да се помогне на производителите но трябва да кажа, че никой не посяга на печалбата на преработвателите и дистрибуторите. В Полша, в Финландия производителните цени са много високи, е, много ниски, например, но цените в магазините не се променят. Те си остават високи. Следователно въпросът е много важен и трябва да реагираме бързо. Хората не разбират защо регулираме една област, но не и друга. Благодаря, госпожа Макинтайр. Благодаря ви, господин председател. В моя доклад по собствена инициатива по-рано тази година по хортикултурата обърнах особено внимание на нелояните търговски практики защото те уронват доверието. Доверието на производителите. Необходимо е да имаме кодекс за поведение, но той трябва да е подкрепен от законодателни мерки и във всяка държава членка трябва да се извършва наблюдение на търговските практики. Това ще подобри веригата. Въпросът ми към комисията е как ще бъде подобрена тази практика и как ще се извършва националния контрол. Благодаря. Господин Хаутман, благодаря ви. На бързичко, три въпроса. Може ли комисията да ни каже колко оплаквания е получила и до каква степен е запозната с начина на функциониране на хранителната верига. На второ място, трябва ли ни координиран подход от страна на Брюксел? Защо се иска толкова много да се прави на ниво държава членка? Това наистина води до фрагментиране и закърпване на ситуацията – след това ние зависим от производителите и именно тях трябва да подкрепяме. Благодаря ви. Господин Бове, една минута. Господин председател, нека и аз се изкажа по днешния дебат. Комисията по земеделие в Европейския парламент още преди 4 години изготви своя доклад по производството, преработката и продажбата на хранителните стоки. Струва ми се обаче, че направеното е твърде неубедително, освен това нямахме никакъв отговор от Европейската комисия и това не е никак добре. За това Нека новия доклад да бъде насочен към Комисията по земеделие. На второ място, искам да попитам какво ще направи Комисията за групирането на покупки, което се извършва от някои от големите марки дистрибутори. Имам предвид това, което се извършва във Франция от Ошан, например. Това е абсолютно неприемливо и целта е да има по-низки цени. Това е вид концентрация. Тук искам комисията да извърши своето проучване. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Много е важна темата, наистина. Малко късно се включих, защото бях на заседание на друга комисия, но искам да обърна внимание на следните въпроси. Нов член на парламента съм, но знам, че по темата се води дебат още от 2009 година. Същевременно всички сме съгласни. Нелояните търговски практики са факт. Като хора, които често работят с производителите на храни, ние неведнъж сме се изказвали срещу нелоялните търговски практики във веригата на доставки. Знаем, че те са съкрушителни за малките производители. Същевременно целта е именно този ценови натиск, който се упражнява. Мисля, че европейските производители заслужават нещо по-добро и призовавам комисията да положи малко по-големи усилия. Необходимо е да ни предложи нещо по-убедително доброволен кодекс за поведение. Каква ще е политиката? Какво ще се координира, ако няма какво да се координира? Благодаря, госпожа Шраер. Благодаря ви. Господин председател, мисля, че ни трябва доста повече време за темата. В крайна сметка този въпрос, въпроса за проверките за антибиотици, са много важни. Тук е необходимо да се изслушат и организациите на производителите. Наистина ни трябва много повече време, защото от това зависи бъдещето на земеделието в Европа. Иначе наистина ще загубим битката с много националните компании. Благодаря ви, госпожа Рибейро. Благодаря ви, господин председател. Искам да приветствам комисията за инициативата, но ще кажа, че наистина не е достатъчно да имаме кодекс на за поведение или кодекс за добрите практики. И ясно е, че единия пазар е несъвместим с с нелояните търговски практики. Необходимо е комисията да наложи мерки, позволяващи ефективната борба с такива практики. Ето, да вземем примера с млечните квоти. Тук няма единен механизъм за, за защита а трябва производителите да бъдат защитени, защото иначе те са изложени на нелоялна конкуренция от страна на тези, които ги атакуват с ниски цени. Благодаря ви. Господин Яр вече си тръгна, затова нека приключим този кръг от въпроси. На следващото заседание комисията ще може да даде своите отговори. Отбелязахме това, което казаха господин Декастро, госпожа Магинес. Наистина е необходимо и бъдещия комисар да обърне внимание на поставените въпроси. И ясно е, че ние ще ги поставим и на изслушванията. Благодаря ви за направените изказвания. Извинявам се, че така прибързваме накрая, но все пак ми се струва, че е хубаво, че започнахме разговора по темата. А сега предстои заседанието на координаторите. Благодаря ви.